Good morning, everybody. We will start. Добър ден на всички. Comenzamos la, la reunión de hoy. И така, драги колеги, нека да продължим нашето заседание. И така, е, точка 9 от дневния ред, съобщение на председателството. Преди а, е, да започнем това заседание, е, координаторите проведоха своето заседание и взеха някои решения. Какво да ви кажа по това? Седем а, доклада по собствена инициатива намериха своите докладчици. А, може по-подробна информация по тази тема да получите от вашия координатор в групата. А, така че нека да преминем към следващата точка. Дискусията равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 година. Господин Тарабела има думата като докладчик по темата. Благодаря, госпожо председател. Както вече се изказах и при първото заседание по тази тема, този доклад е структуриран около четири основни теми. Първата тема е економическата то им економическото измерение на ролята на жените в обществото, заетостта, бедността и а, а, несигурното положение, в което се намират а, жените, отглеждащи сами детето си или пенсионерки, частен живот, насилие срещу а, жените и а, съответно репродуктивни и сексуални а, права. Що се отнася до стратегията 2020 година, бяха посочени целите за интелигентна, устойчива, включваща економика и съответно трябваше да бъдат предприяти мерки за заетостта на жените 75%. А, ние сме на 63%, доста далече от тази цел. През 2010 година, преди 5 години, 59 и е, е, нещо процента. Важно е качеството също така. Трябва да се предприемат мерки за качествени работни места, гарантиращи прозрачност на заплатите, които да се изразнят с тези на мъжете, избягване на хоризонтална и вертикална сегрегация, стъкления покрив или специалности, които не са достатъчно с научна насоченост, т.е. промяна на менталитета, на начина на мислене. На трето място лицата, които не са имали възможност да получат качествено образование, които не се интегрират на пазара на труда. Това са твърди ядра, които трябва да бъдат специално грижени. Европейският съюз по отношение на стратегията 2020 година целта е да се намаля с 20 милиона безработните. А семе... При семействата с един родител, при 91% от тях, жените са тези, които отглеждат сами детето или децата си. Много по-висок е техния процент – а, при пенсионерките също а, една четвърт от жените пенсионерки живеят под прага на бедност в Европа. А, освен това, самотните майки, а, една трета от тях с, с, живеят също в условия на бедност. Това оказва влияние и за бедността сред децата. Целите тук е, са да се намалят е, разликите е, между пенсиите. 39% е тази пропаст между мъжките и женските пенсии. Една трета от жените достигнали пенсионна възраст нямат пенсия, така че държавите членки трябва да променят и данъчната си политика по отношение на възрастните жени и тези, които отглеждат сами децата си. На второ място съчетаване на професионалния и личния живот. Съм особено чувствителен към тези въпроси, въпреки че е по-трудно за жените от културологична и историческа гледна точка, но така или иначе и за мъжете и за жените трябва да се съчетава хармонично личния с професионалния живот. И трябва да се предприемат мерки, да се надхвърлят целите от Барселона, мерки за приемане на децата в детски заведения, създаване на отпуск по бащинство, е, защото седем държави членки не предлагат е, такава отпуска за бащите. Има и държави, като Люксембург и Гърция, които е, дават възможност за два дни само такава, е, такъв отпуск. Е, при раждането на детето всъщност е, се установява необходимостта от споделяне на задълженията и на задачите по отглеждане на малкото дете. Във връзка с това, държавите членки трябва да признаят ролята на бащите – освен това, комисията трябва да предприеме законодателни и незаконодателни мерки по отношение на отпуск по бащинство, майчинство, не само в ранната детска възраст. Отпуска по майчинство също така се включва и в темата за етост. То трябва да, този отпуск трябва да бъде балансиран и да позволи на майките да се върнат отново в професионалния живот след този отпуск. Така че се налага сътрудничество с съвета. Държавите членки също носят отговорност за липсата на напредък по тази тема. Има становище, но Мой опит показва, че трябва парламента да постигне консенсус по темата и тогава да преговаря с съвета. Това би следвало да бъде подхода, е, тъй като тази тема е блокирана, трябва да я деблокираме в парламента и сътрудничество с съвета. На е, третата тема насилие срещу жените. Според последните данни на Агенцията за основни права, една трета от жените са жертва на насилие, психологично или сексуално. Трябва да се ратифицира възможно най-бързо Истанбулската конвенция. Само три държави са го направили. This movement. Но трябва всички държави да подпишат конвенцията и след това да я прилагат. Така че това е една първа държава, че 7 са подписали, 20 не са. По отношение на тази тема ще изготвя писмена декларация т.е. имаше такава, подписана от много депутати през 2011-2012 година, да се обяви една международна година за борба с насилието срещу жените. Това е необходимо, за да се предостави необходимата информация и да се почерпи опит от добрите практики, така че да се борим с този акт, събиране на статистически данни, по темата и е, подкрепене на рамкова директива за превенция на насилието. И накрая е, сексуални репродуктивни права. Това също е основна тема. Позицията по тези, правила, е, по тези права трябва да бъде по-добре подчертана и този текст напълно съответства на този прият е, на доклада, който бях изготвил през 2010 година от февруари месец, така че е ясно да се посочат, да се подчертаят правата, правото на жената да разполага с тялото си, да има достъп до контрацептивни средства. Тази глава а, а, имаше само 68 гласували за, 368 срещу 237, които бяха гласували против тези права, включително и правото на аборт този доклад не мога да кажа, че е изчерпателен, защото трябваше да вървя право целта, имах ограничения в обема, но все пак може. Има какво да се добави. Именно това е целта на измененията. Искам да добавя нещо, и е, по е, положението на е, жените в селските райони, земеделски стопани, както и жените и спорта. Там също има какво да се каже. Във всички случаи се обръщам към вас да правите и вашите предложения, да внесете изменения така или иначе, това е основен демократичен принцип, но да се избегне и сега в края на годината този текст да се превърне в коледно дърво. Така че бъдете кратки във вашите изменения, спазвайки структурата на доклада така че да се допълни този текст, да даде ясно послание – защото при предишния мандат, в края на този мандат, това не беше в полза на текста. Спомням си, че в началото на тази година беше отхвърлен доклада за равенството между мъжете и жените през 2013 година. И именно поради тази причина, за да имат жените равни права, не забравяйте, че крайният срок е 9 декември, крайният срок за внасяне на изменения. Не знам дали на обяд или 12 в полунощ, но така или иначе това е срока. Благодаря ви е, за вниманието и съм готов да се включа в дебата. Благодаря, господин Тарабела. Наистина, има определен брой страници, които трябва това изискане да се спази но така или иначе вие подчертахте основните точки, които трябва да бъдат включени. И а, госпожа Билбао Барандика. Благодаря, госпожо председател. Бих искала на първо място да благодаря на господин Тарабела за отлично извършената работа. Той работи от дълги години за равнопоставеността на половете. Неговият доклад е много цялостен, много задълбочен и му благодаря за това. Няма да повтарям казаното от него, но бих искала да се спра на някой от а, из, измененията, които бих искала да внеса изменения, които според мене ще допълнат доклада, който сам по себе си е отличен. Не смятам, че обучението и образованието на жените е равно на добро работно място. Нека не забравяме, че 60% от дип вишистите в Европа са жени. Това обаче не означава, и с нищо не спомага за равноправието. Те са с по-низки заплати, не заемат ръководни постове и така нататък. Така че, струва ми се, че по-скоро трябва да обърниме внимание на някои интересни факти. Погледнете рекламите. Отворете едно списание, да речем, и ще видите, че, че на първите страници са мъже, снимки на мъже. И макар да има ам, доста жени, които да бъдат а, политички, които работят в които са в политиката, те никога не са на първите страници, не са а, на корицата. А, Просто има, има, има някакви, някакви структурни проблеми, които а, толкова често се появяват, толкова обичайни са, че ни намираме, че нещата са нормални. Така че нека не забравяме рекламите, нека не забравяме използваната терминология. Трябва да се внимава с това. Колкото до а, научната кариера, а, наистина жените много трудно поемат пътя към научни а, научно обучение. Но в а, страната на баските ние а, променихме нещата и а, раз... организираме едно широко научно обучение, за да могат жените по-късно да изберат а, това, за да имат по-добри работни места. Сега, колкото до услугите. Жените се грижат за децата, но все повече и повече жените се грижат и за възрастните е, родители, възрастните хора от е, семейството. Това също е един проблем, на който трябва да се обърне. Сега, жените в е, администрацията и в. И тук те са малко. Жените в спорта също имаме е, дискриминация, а да не говориме за жените с увреждания, които са е, двойно повече, два пъти повече е, дискриминирани. Така че става дума за структурни проблеми и това отлично е посочено в доклада. в... има хора, които са зле третирани навсякъде, не, независимо от какъв социален слой са, независимо от как, какво образование притежават. Тоест, това, че хората са добре или жените са добре образовани, не означава, че те няма да бъдат жертви на насилие или е, неравноправно третирани. Така че, нека не забравяме, е, че тук има е, различни аспекти на проблем. Доклада е добър, но, съще, но същевременно трябва да изискваме законодателно хармонизиране, хармонизиране на законодателството в областта на равноправието защото в много страни все още се смята, че насилието е нещо лично, частно и в никакъв случай не трябва да е, бъде регламентирането. Така че ние трябва да настояваме за това. Моите изменения ще бъдат е, в този смисъл. Още веднъж господин Тарабела, благодаря. Аз приемам и подкрепям духа на вашия доклад. Сега много ви е, моля да бъдем много бързи и много кратки, тъй като имаме три точки преди да е, продължиме нашето заседание съвместно с комисията Либе. Сега давам думата на госпожа Лалик. Merci, madame la, la Благодаря, госпожо председател. Бих искала да взема думата от името на Мария Габриел, която е докладчик в Сянка и която отсъства и ме помоли да изкажа нейната позиция. Първо бих искала да благодаря на господин Тарабела за доклада, който според нас се спира на основното, на същественото, е, според е, е, НЕП. Става дума за борбата срещу стереотипите, особено на трудовия пазар, неравенството при заплащането, необходимостта да се бориме с, с насилието спрямо жените, ратифицирането на Истанбулската конвенция, както и а, хармонизиране на законодателството по силата на директивата Women, Women on Boards. Така че всички тези теми са засегнати в доклада на господин Тарабела и ние считаме, че доклада е балансиран и че отговаря на целите, които си поставяме. Госпожа Дабриел ще внесе изменения по някои точки. Първо, що се отнася до диверси, диверсификацията, която се предлага на жените е, на трудовия пазар и е, мерки за насърчаване предприемачеството при жените. Второ, дискриминацията и мерките, които трябва да се вземат в областта на образованието за борбата с е, дискриминация и мерките за е, по-добро съчетаване на личния и професионалния живот. Е, съвсем правилно посочи господин Тарабела, този проблем касае както жените, така и мъжете. Така че е, доклада ни се струва добре балансиран и е, докладчика в сянка на НП, госпожа Габриел, се надява, но мисля, че господин Тарабела се изрази в този дух също, че ще е, не, няма да прекалиме с внасенето на изменения, било то по е, броя им, било то а, е, в обема им, за да не превръщаме доклада в а, а, коледна ЛХ, а, която трудно би била а, управляема. Тоест да бъдем разумни, за да няма а, прек, прекалено е, отиване в разни посоки, както това стана миналата година. Защото по този начин само е, ще е, така отнемем от сериозността на работата ни тук в тази комисия. Госпожа Габриел е, е готова да спомогне в конструктивен дух да се постигнат компромиси с цел да приемеме доклада тук в нашата комисия и после в пленарна зала доклад, който да допринесе за а, равенството между мъже и жени за премахване на неравенството във всички области на живота. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Легри. Сега госпожа Венцила. Благодаря на господин Тарабела за осъществената работа. Благодаря и за начина по който е структурирал доклада. Много, много важна тази структура за нашата група. Искам също така да спомена един друг елемент. Дискриминацията зависи до голяма степен от поведението на мъжете и жените на пазара на труда. И има неравновесие това равновесие трябва да бъде премахнато. А, както от страна на тези, които са дискриминирани, така и тези, които дискриминират. И анализа на местата на мъжете и жените показва, в, и то в много големи проучвания, че съществува едно такова поведение, което фаворизира, спомага за дискриминацията. Много от държавите а, държа, а, мъжете участват повече в семейния живот, но в други държави мъжете не участват толкова много в този семейен живот. Така че трябва да се вземе предвид тази разлика, която съществува в доклада. Съгласна съм също и с казаното от докладчика, а именно, че трябва в този доклад да се държи сметка кои са основните елементи, а не да претрупваме доклада. Елементите, които ще представим, трябва да ни помогнат да имаме уравновесен доклад, добре балансиран, но не претрупан. Благодаря. Госпожа Петир. Благодаря. Напълно съм съгласна с колегите, които казаха, че доклада трябва да бъде уравновесен. Господин Тарабела каза, че не можа да включи всичко, което е мислил и искал да включи. Приветствам препоръките му, а именно да тласнем отново преговорите по директивата за майчинството и съответно бащинството. Това ще ще тласнем нещата напред. Също трябва да помислим за жените в селските райони. И смятам, че и това трябва да бъде включено. А също и а, въпроса за неплатените домашни работници. Много от жените, които имат семейства, деца, изкарват по-голямата част от времето си да домакинстват, много повече отколкото мъжете, а тази работа не се признава. И смятам, че трябва това също да бъде разгледано в доклада и да се направи препоръка за това, че жените трябва да се връщат към а, работата си, когато изтече майчинството им. За съжаление, в много от случаите това право е нарушено. Колегата Тарабела също обясни този елемент. Не съм съгласна с точка 14 от препоръките. Тази точка накърнява правото а, на собствено законодателство в държавите членки. Такъв е случай и с а, абортите. Това не е проблем свързан с а, а, равенството между половете, нито пък а, правото, нито пък е основно човешко право, защото правото на живот също е основно човешко право не трябва да забравиме и а, е, болестите, и примерно ранната диагностика, например колко рано се установяват раковите заболявания. Много пъти сме говорили по тези теми. Също смятам, че трябва да дадем на хората, които работят, за един ден на седмицата за посещаване на лекар. Хората работят твърде много и нямат време за почивка, нямат време за семействата си. И освен това, което вече чухме, ще представи допълнителни изменения и се надявам, че това ще удовлетвори всички. Благодаря. Благодаря, госпожо Петир. Господин Себастиан. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички, господин докладчик. Аз замествам колегата, което, което трябваше да бъде докладчик в сянка, така че искам да поздравя негово име господин Тарабела. Благодаря за структурата, която сте избрали. Този документ е много лесен за четене и за разбиране. Идеята, е, че сте включили и, и правата за репродуктивно здраве и сексуалните права също е много добре. Относно жените на важни административни и директорски постове, наистина трябва да се помисли да се ратифицира възможно най-скоро е а, Истанбулската конвенция Държа поне държавите, които още не са го направили. Също трябва да наблегнем на голям брой точки, без да поставяме под съмнение структурата на доклада, която според мен е много добра. Повтарям го още веднъж. Нека да наблегнем на последиците на нашите бюджетни ограничения върху жените. Например, ограниченията на бюджет здравеопазване, както и бюджета, който се отделя за възрастните хора. В Испания тази политика на бюджетни ограничения навреди най-вече на жените. Също искаме ясно да се каже, и да се поиска от Европейския съюз да се включи в стратегията Европа 2020 и един стълб равенство между половете. Има много специфични препоръки по, този, по тази тема. Важно е също проблематиката с равенството между половете да бъде включена и в европейските фондове, например Кохезионния фонд. А също въпросът за ам, това, че все повече от бедните са жени. Трябва да помислим за пенсиите и равенството в пенсиите между мъжеите и жените. Радваме се, че тук говорите за значимостта на фискалната политика, данъчната политика, но трябва да помислим и за индивидуализацията на здравното осигуряване. Този доклад на Комисията по въпросите на жените е, най-накрая ще поиска от комисията, от Европейската комисия да има обща законодателна рамка, която ще се бори с е, насилието срещу жените. Това е много комплексна тема, така че ще се опитаме да представим кратки и ясни изменения, които да поставят акцента върху отделните точки. Но още веднъж е, перфектна работа, господин Тарбел. Благодаря. Благодаря, госпожа Хейт. Благодаря. От доста време вече говорим по този доклад, така че ще, с... ще благодаря простичко на господин Тарабела за великолепния документ. Много добра структура също. И не трябва да се оказваме в същата ситуация като последният мандат на парламента, е именно изоставяме важни точки, просто защото сме претрупани в нашите доклади с препоръки. Трябва да защитаваме правата на жените и следователно смятам, че документът ще бъде наистина уравновесен и измененията ще го направят такъв. Благодаря. Госпожа Хед. Сега давам отново думата на господин Тарабела. Моля ви, бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. Няма да влизам в детайли. Просто благодаря на госпожа Барандика, на госпожа Гри, на господин Себастиан, на госпожа Хейт и на всички останали. Госпожа Петир, пропуснах също а, много интересни идеи, а именно превенцията за здравеопазването. Съгласен съм с вас, госпожо Петир, но ние а, също така работим и по въпросите за жените в селските райони, защото сме част от, от Комисията по земеделието. Благодаря. Наистина духът е в тази насока и госпожа председател ще направи всичко възможно в момента, в който почна да получим измененията, да бъдем градивни, да ги включим, така че да имаме един добър доклад, който да дава ясни послания. Това е целта наистина. И в заключение Искам да благодаря на асистентката си Мария Рамо и да ви кажа, че можете да се обръщате към нея също, защото тя а, а, също участва много активно в доклада. Бях кратък, нали? Да, да, наистина, господин Тарбела. Остават ни 10 минути. Господин Тарабела вече го каза. Крайният срок за внасяне на измененията е 10 декември. Следваща точка от дневния ред. А именно създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничество за предотвратяване и възпиране на декларирания труд. Госпожа Кунева има думата. Благодаря, госпожо председател. Не Недекларираният труд засяга най-вече жените, независимо дали се работят като домашни прислужници или в, а, на други места. Комисията различните комисии работят по този проблем. Аз а, поздравявам господин Пирински за а, подготвения от него а, доклад. Надявам се, че можем да предприемеме крачки напред, а не само да а, опишеме феномена по-скоро да имаме възможност да предотвратяваме този вид труд с последиците, които той има за економиката. В моето първо изменение се казва, че тъй като жените са много по-засегнати от недекларираният труд, независимо дали се грижат за възрастни хора или за деца, не разполагаме с достатъчно информация и е, надежна информация от държавите членки. В изменения 2, 3, 4 и 9 предлагам членовете на Европейския институт за равнопоставеност на половете да участва в платформата, която има за цел да помогне на а, трудещите се да се включат в а, официалната така, а, официалния трудов пазар, а не в сенчестата економика. В момента твърде голям брой жени са жертва на декларирана и на недекларирана трудова дейност, просто защото това е единствения начин по който могат да, да е, получат някакви доходи, за да отглеждат децата си. И, както казах, тази бройка при жените е много по-голяма от тази на мъжете. А, платформата трябва да вземе а, е, а, е, мерки точно е, за това става още веднъж е, казвам, че става дума предимно за е, грижи за деца, за възрастни, като е, качеството на домашни помощници и така нататък. Изменение 6 е, е, е насърчаване да се определи или приеме точна дефиниция на понятието недеклариран труд, тъй като за сегашната дефиниция е от 1999 година. Междувременно нещата са се променили много и тази дефиниция трябва да бъде преразгледана и преформулирана, за да от отчита е, много по-точно какво представлява днес недекларираният труд. Същевременно трябва и да а, е, обърнем внимание на санкциите, които трябва да бъдат е, прилагани от държавите членки в борбата срещу недекларирания труд. Е, защото някои работодатели, примерно, декларират даден работник, но е, не декларират цялото изработено е, време. Други обратното, така че трябва да има цялостни мрежи, национални мрежи, за да може да се води успешна борба с това явление. А, изменение 8 за включване на този аспект във всички политики. Не трябва да забравяме, че недекларираният труд е доста по-различен при мъжете и при жените. Негото естество е по-различно обикновено жените работят е, по-дълго в е, времето, е, но същевременно по-малко часове и получават много по- ниско заплащане от това на мъжете. Трябва да имаме е, необходимите обаче цифри, госпожо председател, за да имаме наистина ясна картина. Т.е. не разполагаме с достатъчно надежна статистика, особено що се отнася до жените иммигрантки. Е, и трябва да се вземат мерки, за да могат те да продължат да работят е, в условия на достоинство и сигурност. Е... Благодаря много, госпожо Кунева. Трябва да приключим с дискусията по този доклад, защото колегите от комисия Либе вече влизат в залата, така че 10 декември е крайният срок за внасене на изменения. И ако успеем да приключим заседанието с комисия Либе достатъчно рано, ще може да се върнем към дискусията и последните две точки, свързани с бюджета и освобождаването от отговорност на Европейския институт за равенство между половете. И така, отново повтарям, 10 декември най-късно е последната дата за внасене на измененията по този доклад.